до признаване от страна на Хрватия и Кипър на определени документи за равностойни на националните им визи за транзитно преминаване или планиран престой на тяхна територия. Таня Фажон е докладчик. Тук има определени изменения, които трябва да гласуваме. А, изменение 4 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 5. Не ви разбрах. Не ви чувам. Има проблем с превода към френски. Qui est pour Qui est contre Qui s'abstient C'est adopté. Приема се извинението и на френски. Първо изменение е за, против, въздържали се, приема се. Второ, за, против, въздържали се, прието. Трето, за, против, въздържали се и то е прието. И така, гласуваме текста за направените изменения. А, гласувайте с картите. Гласувайте, ако обичате. Прекратете гласуването. Четиридесет четири за, няма против, няма въздържали се. Приема се единодушно. А, поздравления за докладчика. Сега ще гласуваме а, решение за започване на преговори с съвета. Гласувайте, моля. Прекратете гласуването. 41 за, няма против, няма въздържали се. А, единодушно е прието решение за започване на преговори. Това е всичко. Приключихме с гласуването. Now, we turn back to our usual, our ongoing stuff. Връщаме се към обичайните теми. Точка 14 от дневния ред. Това е разследване на комисията Либе на масовото електронно наблюдение на граждани на Европейския съюз. Ще размени мнение относно руските практики на проследяване на съобщения. Това е изключително важна точка – от дневния ред в контекста на анкетната комисия за масово наблюдение. Ще говорим с господин Андрей Солдатов от Русия, разследващ журналист, който е експерт по руските разузнавателни служби. Ще, го, ще, имаме, ще установим връзка с него посредством видео от Москва. Моля за тишина всички, които напускат залата. Ако обичате, съобразявайте се. Установяваме видеовръзка с Москва. Готови ли сме? Room. Do it in silence. Mr. Yeah. Господин Солдатов, добре дошли на заседанието на комисията Либе. Дали се чуваме и дали сме готови? Радвам се, тогава ви слушаме. Господин Солдатов, здравейте, чувате ли ме? Добро утро и благодаря за поканата. Дали виждате моята презентация? Имам представяне. Не виждам, не знам дали ги виждате. The, uh, technical connection. Now we've got your slides. Вече ги виждаме. Ако искате, можете да продължите. Добре, така, значи става дума за а, практиките на Русия по отношение на подслушване на съобщения. Защо ще ви а, говоря за това? Аз съм разследващ журналист, живея в Москва и съм редактор на вебсайта агентура.ру. Това е нещо като а, пазител, а, сайт, който следи разузнавателните служби. От октомври 2012 ние се присъединихме към Privacy International и Citizen Lab Лондон – като започнахме проект е наречен Състоянието на наблюдението в Русия. Нека първо да ви представя с какви термини ще боравя. СОРМ – това е система на а, мерки за оперативно разследване на съобщенията. В общи линии става въпрос за подслушване – ФСБ, това е Федерална служба за безопасност. Това е основната агенция, която се бори с тероризма и е всъщност на практика разузнавателна служба. ОРМ това са оперативно разузнавателни мерки, т.е. Е, руският термин за подслушване и засичане на съобщения. СОРМ като цяло е система на руските власти. Разработена е през 80-те години от една от агенциите на КГБ. Наскоро тя беше актуализирана, за да отговаря на новите технологии, новите стандарти, разработват повече а, дейности по интернет, скайп и така нататък. В общи линии обаче става дума за а, орган, който работи на базата на съветските практики. А, както ви казах, основана през 80-те години, все още а, практикува по доста тоталитарен начин. Проблемът е, че според закона служител на ФСБ може да а, засича съобщение, но трябва да получи заповед за това. В същото време от него не се иска да показва тази заповед на когото и да било. Включително и на интернет доставчика. Доставчиците трябва да плащат за оборудването и за инсталацията, но нямат достъп до а, оборудването, което, с което се наблюдава. На практика те нямат разрешение да видят за какво се използва системата. Това се случва из цялата страна. Във всеки град има такова оборудване, което е свързано с телекомите и интернет доставчиците. В резултат технологически имаме ситуация, която улеснява законовото послужване. Както виждате, в Европа има две, две линии на комуникация между а, правоприлагащите закон, органите на реда и операторите в едната посока от органите на реда, при което се засичат съобщения, след което се използва втора линия, където технологиите се използват, за да бъдат изпратени тези съобщения. В Русия обаче има една линия, която осъществява връзка между доставчика и щаба на ФСБ. Технологи... Технически това дава шанс да се осъществява засичане на съобщенията. Както и те да бъдат манипулирани без оператора да е в течение на това. Както казах, доставчика няма право да знае кой бива подслушван чрез а, неговото оборудване. Така ФСБ има всъщност достъп до сървъри и съобщения из цялата страна. И така, кой използва системата SORM? По закон има 8 служби, които се възползват от нея и които имат право да провеждат тези мерки. Това е Вътрешното министерство, ФСБ, Службата за защита, службата за проучване в чужбина, митническите агенции, Федералната агенция за борба с наркотици, федералните затвори и ГРУ. Проблемът обаче а, беше, че при Борис Елцин се реши ФСБ да контролира цялата система. Така че ако някой от тези агенции има нужда да засече съобщение, то те трябва да се обърнат към ФСБ и да помолят тях да им помогне с засичането на комуникациите на дадено лице. През 90-те години в общи линии така функционираше системата. Това продължи и по-нататък, докато а, не настана някаква промяна в началото на 21 век. Всъщност оказва се, че телефонните разговори и имейли, които са засечени от службите, се е увеличил неимоверно. Виждате цифри, които се а, отвояват в рамките на 6 години. Не забравяйте, че а, тези статистики дори не включват комуникациите, които са извършени, които са засечени като част от чуждото разузнаване. Системата е също така технологически обновена и структурно обновена. Тя е създадена за да засича съобщения, но в края на а, миналото десетилетие се оказва, че има още три агенции, които са започнали да създават свои собствени системи, еквивалентни на СОРМ. Това са Вътрешното министерство, Агенцията за борба с наркотиците и федералните затвори. Разбира се, винаги а, има съмнение и за това дали СОРМ се използва срещу опозицията. В руската преса непрекъснато се цитират доказателства за това и се посочват комуникации, които са, данни, които са били придобити точно по този начин. През 2012 обаче And uh, you see this, uh, uh, I, I don't want to read all, this, uh, all of his uh, example, but you can see that Supreme, even the Supreme Court, not only the, lo- the local court, uh,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 И сега, както обикновено, имаме време за въпроси и за отговори. Започваме. Искам да видя кой а, има въпроси към господин Солдатов. Господин Мораес. Процедурно запитване нямахме превод във втората част на представянето на какъвто и да било език. Никой ли не успя да слуша превод? Съжалявам, госпожа Ромеро. Наистина съжалявам. Но така или иначе, чухме представянето, така че да продължаваме нататък. Кой има въпрос? Докладчика господин Мораес. Благодаря, господин председател. Исках само отново да напомня на колегите, защо а, чухме това представяне за руското разузнаване. Това има връзка с нашите притеснения относно Олимпиадата в Сочи и работата на ФСБ там. Смятам, че това беше много интересно представяне и благодаря за него. Въпросът ми е свързан с наблюдението а, на чуженците в Сочи. Колко задълбочено смятате, че ще бъде то? Вие споменахте а, съветските сателити и така нататък. Доколко смятате, докъде смятате, че ще се разпрострат наблюдателните дейности?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 има и технически съображения. Руснаците могат да предоставят възможно най-добрите варианти за изброените страни. Просто защото знаят как да ам, създават такова оборудване. А, от друга страна, САЩ и за западните страни ще трябва да създават специална техника за случая. Системата СОМ обаче е направена така, че да се използва предимно на територията на Съветския съюз. Благодаря. А, искам само да кажа нещо по отношение на техническите проблеми. Явно качеството не е достатъчно добро, за това няма как да получите превод от видеовръзката. Би трябвало проблема да бъде решен скоро, така че всички членове на комисията да могат да следят дискусията. Надявам се да можем да направим нещо по въпроса. Продължаваме нататък. Господин Солдатов Предлагам да си а, водите записки, защото сега ще чуем въпроси от а, докладчиците в сянка. Няма да спираме след всеки от тях. Ще ги чуем, след което ще чуем вашите отговори. Надявам се до тогава техническият проблем да бъде отстроен, отстранен. Благодаря за представянето. Имам три кратки въпроса. Първият от тях. Ако сравните дейностите на Националната служба за сигурност в САЩ и дейността на разузнавателните служби в вашата страна, какви бихте казали са разликите? Втория ми въпрос касае Волгоград. Какво е общественото мнение в вашата страна? И третият въпрос. Дали системата СОРМ е някакъв а, а, някакъв вариант за а, система, която се използва в Европа във връзка с компаниите? Благодаря за въпросите. Явно продължаваме да имаме технически проблеми и нивото на звука не е достатъчно добро, за да получите превод. Нямаме избор, освен да работим на английски. Знам, че принципно това не е добра идея и че не е правилно, но нямаме друг избор. Floor. Yes, Госпожа Интвелт. Благодаря, господин председател. Благодаря на господин Солдатов за това, че е наш задочен гост днес. Първият ми въпрос е следният. Споменахте връзката с Сочи. Казахте, че СОРН е преди всичко програма за вътрешно наблюдение. Но как може това да се разграничи от е, наблюдението и послушването на външни обекти. Веднъж след като системата съществува и се използва примерно на Олимпиадата в Сочи, тя може лесно да се разшири. Това първо. Второ, знаете ли за някакво сътрудничество с страни от Европейския съюз? във връзка с масовото наблюдение, било на програмата СОРН или други програми. Знаете ли за това дали руските власти имат достъп до съобщенията, които се разменят между граждани на Европейския съюз? Трето, може ли да ни кажете какъв надзор се упражнява? Има ли някакъв е, независим или парламентарен надзор на тази дейност? И накрая, разглеждан ли е този въпрос по някакъв начин в съвета на Европа, на който а, е, Русия все още е член? И дали а, е, тези действия за наблюдение отговарят а, на изискванията за върховенство на закона, на които държи съвета на <clears throat> Европа. Не виждам господин Албрехт. Той изглежда е друга ден на заседание. Някой друг иска ли думата, ако не? Господин Кирков. Добро утро, господин Солдатов. Благодаря ви за вашето изложение. Най-напред искам а, да кажа, че Сигурен съм, че всички тук присъстващи желаят голям успех на зимната олимпиада в Сочи и всички ние разбираме нуждата от необходимостта руските власти да гарантират сигурността на всички участници и зрители. Така че това, което казахте, потвърждава това, че е абсолютно необходимо службите за сигурност да изиграят своята активна роля в гарантирането на тази сигурност. Вие говорихте пред нас открито тази сутрин. Знаете ли нещо? Какво е? какво мислят властите за вашето участие днес тук? Вие а, ли, че разследващата журналистика има някаква връзка, пряка или непряка, с господин Едвард Сноудън, който в момента е в Русия. Разговаряли сте ли сте с него? Разрешили ли се? Разрешават ли ви властите? Разрешили ли са ви като част от вашето разследване да разговаряте с него и във връзка с неговите опасения по отношение на мерките за наблюдение от Националната агенция за сигурност на САЩ? Очевидно, вие говорите съвсем свободно, без задръжки пред нас тази сутрин, бихте ли ни казали как според вас, какво според вас е срав, сравнението може да се направи между КГБ и сегашната по-строго контролирана, може би, служба на ФСБ. Благодаря, господин Кирков. И сега от името на ГУЕ, Фрауенс. Добре. Господин Солдатов, ако обичате да отговорите на зададените въпроси, след това ще имаме втори кръг въпроси. Нека започна с трудният въпрос, сравнението между НСФ и КГБ. Мисля, че като се има предвид, имат предвид разкритията на господин Сноудън, ми се струва, че е, Националната служба за сигурност на САЩ е сходна с подхода, не, не, е сходна с подхода на руската служба. Е, не, а, Националната служба за сигурност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 депутати, които са поискали думата. Ще имаме възможност пак за задаване на въпроси. Първо, госпожа Сеня Ромеро Лопес. Благодаря, господин председател. Бих искала да попитам а, следното. Какво мисли той за информацията, че има заплахи насочени срещу Едвард Сноуден. Надежна ли е тази информация? Съществуват ли реални заплахи за Сноуден? Както чуваме, той е защитаван. И не знаем какво да мислим за тази информация. Можете ли да ни кажете нещо във връзка с това? Получавате ли превод, господин Солдатов? Добре, просто исках да проверя дали е, превода за вас работи. Госпожа Гомес. Господин Солдатов, бих искала да ви попитам следното. Споменахте, че едва ли ще има възможност ФСБ да шпионира в големи мащаби европейските граждани. А знаете ли за някои програми, насочени към шпиониране на европейски ръководители, например госпожа Меркел, както се установи, че е правила Американската национална служба за сигурност. А вчера в нашата комисия по външните работи чухме, че демонстрантите на площад Майдан в Киев току-що са получили предупреждение от властите, че те ще бъд, отговарят за действията си. Възможно ли е подобни съобщения, подобни предупреждения да бъдат изпращани целенасочено до е, голям брой лица. Е, дали украинските власти използват руска техника в случая? Трето, казвате, че няма вече надзор над службите от страна на Комунистическата партия, както е било в миналото, а има ли някакъв надзор от е, страна на Руската дума? Има ли друг, който иска да зададе въпрос? Да. А, госпожа Интвелд. Още два кратки въпроса, ако ми разрешите. А, казахте, че предимство на Американската национална служба сигурност е, че в много части на света се използва американска техника американски софтуер и така нататък, но не е ли така и в Русия? Там не се ли използват все по-широко американски технически средства? Би ли това улеснило чуждите служби и би ли дало от друга страна възможност на ФСБ да разшири дейността си по наблюдение и подслушване и извън европейски, а, извън Русия. Това първо. Второ казахте, че програмата се използва не само за прихващане на а, съобщения в и около Сочи, но метаданните ще бъдат съхранявани до 3 години. Мислите ли, че участниците в европейските а, в европейските гради, особено от европейските страни. Знаете ли, е, че във връзка с тяхното послушване някои европейски правителства са възразили по някакъв начин? Има ли някакъв, какъвто и да е глас, който да е вдигнат срещу подобна практика на последение? Председателят. Ако няма други въпроси, е, давам ви отново думата за отговор, господин Солдатов. След това ще дам думата на докладчика.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 Благодаря, господин Солдатно. Благодаря ви за вашата готовност да спомогнете за анкетата на комисията Либе с вашия принос от Москва. А сега отново давам думата на докладчика господин Мораес. Имате ли нещо да кажете в заключение? Изглежда, че не. В такъв случай приключваме е, дискусията по тази точка от дневния ред. Благодаря ви още един път. Ще кажа, че много високо ценим вашият принос. Благодаря ви за вашето участие. Now, we proceed to the... И така, продължаваме с следващата точка от дневния ред. Тя вече не се отнася до анкета на комисията Либе. Става дума за освобождаването от отговорност за изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз. Докладчици са нашите колеги госпожа Ротова и госпожа Матю, която също е тук. Нека проведем а, за 40 на минути това съвместно обсъждане. Имаме становище а, на Евроюст, Фронтекс, Европейският полицейски колеж, а, службата за помощ за бежанците, Европейското бюро на Европол и Европейският служител по защита на данните. Също така Центъра за надзор над търговията с наркотици, Агенцията за основните права и така нататък. Нека чуем първо докладчиците и след това ще дам думата за обсъждане. Първо господа Ройтова. О, благодаря. Искам да представя моят доклад за бюджетният контрол, Агенцията за по основните права и Европейския център за наблюдение над наркотиците. Три документа са в резултат от вътрешните одити на тези институти и Европейската сметна палата. В тези документи се заявява, че финансовите отчети на трите институции правилно отразяват тесните финансови задължения и не съдържат сериозни грешки. Сметната палата посочва а, ниво на грешките 4,8% в оперативните разходи на оперативната е, е, комисия и е, във връзка с контролът експост, последващият контрол. Не е възможно обаче да се открият да се открие процента на погрешност в Генерална дирекция вътрешни работи. А мога да спомена следните проблеми. Първо, в Генерална дирекция вътрешни работи Някои от данните са взети от Шенгенската информационна система, без да отговарят на съответните срокове. Трябва да кажа, че също така не се е използвала системата SIS-2 на време. Същевременно значителният напредък в разработването на SIS-2 трябва да се отбележи, че той е постигнат. Вторият доклад се отнася до Агенцията за европейските Европейската агенция за основните права. Тук има, установени са две слабости. Първо, проверката експост на разходите е въведена едва в края на 2012 година. Второ, агенцията е загубила а, дело а, а, за клевета и също така има проблеми с човешките ресурси. Третия доклад. Европейският център за следене на наркотиците. Там има по-сериозни слабости. Европейската сметна палата посочва, че в, в програмата за предварителен и последващ надзор има сериозни пропуски. От 2008 година не са правени последващи проверки, нещо, което ме удивлява. 200 хиляди евро са похарчени за офиси, които не са използвани. Това е дългосрочна програма. Центъра трябва да реши този проблем в приоритетен порядък. И накрая трябва да се посочи, че центърът няма достатъчно географско представяне на своите служители, особено служители от новите е, страни членки. Всички тези е, е, слабости са отбелязани в моят доклад, но те не променят заключенията на аудиторите и на Сметната палата. Затова предлагам да се съгласим с освобождаването от отговорност за изпълнение на бюджета. Искам да напомня, че 27 януари е срок за внасене на изменения. Благодаря ви, госпожо Ротова. Госпожа Матю, имате думата. Благодаря, господин председател. Колкото се отнася за тези три агенции, които наблюдава нашата комисия Либе във връзка с освобождаване отговорност за освобождаване на бюджет, отговорност за изпълнение на бюджета, а, а, Става дума за законността на операциите на агенциите. Няма необходимите оправдателни документи за разходите на, на националните, за разходите на националните власти. става дума за субсидии, за използване на материални е, средства, кораби и други. Общото законодателство изисква оправдателни е, документи и затова се препоръчва е, в бъдеще да се уточнят точно какви документи трябва да се използват при подобни морски и други операции, за да може да сме сигурни, че средствата да се управляват както следва, не както през 2012 година. За Европол. Европол сериозно е подобрил финансовия си доклад в 2012 година, в сравнение с 11 година. намалени са значително, значително използваните средства но трябва да се вземе също така предвид на създаването на Европейски център за киберпрестъпността. Агенцията естествено трябваше да се приспособи към тези нови обстоятелства и да отдели съответните средства за тази нова дейност. Това беше и необходимо да се отчете при отчитането, освобождавате е отговорност за изпълнение на бюджета през 2011 година, но Европол се движи в правилна посока. По отношение на СЕПОЛ, Европейския полицейски колеж, необходимо е да се отбележи несигурността относно бъдещето на този орган. И по-особено става дума за персонала на агенцията. Също така искам да посоча, Значи, че, е, да спомена пето изменение, а, а, а, относно предложението за сливане на СЕПОЛ с а, Европол, очакваме да бъде направено предложение за това къде да бъде седалището. И искам да използвам случая още един път да поставя въпроса на комисията, за да знаем откъде идва предложението за седалище на агенцията. Надявам се, че комисията, представителите на комисията тук ще могат да отговорят на този въпрос. По отношение на Европейското бюро за помощ във връзка с бежанците. През 2012 година агенцията за първи път беше финансово независима от Европейската комисия. Европейският контролен орган за защита на данните не е отделна агенция, това е независим орган, и одита на Сметната палата не показва каквито и е да било сериозни грешки в изпълнението на неговите финансови задължения. По отношение на Евроюст, както и миналата година, препоръчваме подобрение а, и по-голяма прозрачност в набирането на персонал. В заключение, трябва да се положат усилия от всички агенции, за по-голяма ефикасност, ефективност при използване на средствата, но също така използване на всички езици на, на Европейският съюз, но препоръчвам в крайна сметка да ги освободим от отговорност за изпълнение на бюджетите им. Благодаря за този доклад по отношение на освобождаване от. Благодаря за този тези тези разяснения по отношение на освобождаване на отговорност за изпълнение на бюджетите на тези европейски агенции, вероятно комисията ще поиска да даде някои разяснения. Бяха отправени въпроси към нея. Имаме ли представител на Европейската комисия тук? Имате думата. Няколко души сме представители на Европейската комисия. Аз ще говоря само за освобождаване отговорност за изпълнение на бюджета на генерални дирекции Хом и е, вътреш, е, правосъдие и вътрешни работи. А, за... Очевидно, а, а, нямаме подробните данни за а, а, резултатите от одита но, но, но очевидно не става дума за организации, които се опитват да изпълняват бюджета си колкото може по-ефективно, както и при другите политики. Във всеки случай, какво мога да кажа за ваша информация? Извадките, които бяха изследвани при нас, имаше 9 е, за едната генерална дирекция и пет е, извадки за другата генерална дирекция. А, имаше някои, които не бяха, а, е, факти установени, които не бяха достатъчно значими, за да бъдат споменати в доклада. Колкото до Генерална дирекция правосъди, и а, генерална дирекция вътрешни работи, е, нещата са много по-сложни, отколкото генерална дирекция правосъдие. Нейният, обхватът на нейната дейност е значително по-широк. Препоръките на аудитори, аудиторите се отнасяха във връзка с Шенгенската информационна система и закъснението в негото използване но след като започна използването на сис 2 е, имаше разминаване във времето между решението на комисията за започване на нейното използване е, и времето на одита. З... 2012 година беше последният доклад за използването на СИС-2. Както знаете, през 2013 година нещата изглеждат значително по-добре в сравнително с доклада за дейността през 2012 година. С това ще приключа. Благодаря на комисията за вашите допълнителни разяснения по този въпрос. Много интересни. Но виждам, че госпожа Матюя иска да каже още нещо. Благодаря, господин председател. Но исках комисията да ми отговори следното. Както а, предположенията на комисията по отношение на правната а, уредба във връзка с а, промената на седалището на полицейския колеж по Нямате предложение по този въпрос ли? Трябва съветът ли да направи предложение за седалището на Сепол? или комисията в крайна сметка ще реши да предложи, предложи нещо по този въпрос, защото в момента институционното положение на тези две институции, Европол и Сепол, е а, е, достойно за съжаление. И затова бих искала комисията да отговори на този въпрос. Защо няма предложение? Благодаря. Госпожа Матия ви задава конкретен въпрос Е, е, може би комисията ще иска да обясни още нещо и по този въпрос. Да, разбира се. Не отговорих на този въпрос, тъй като аз не съм компетентна да му дам отговор. Е, тук нещата са доста сложни. Какво предлагам? Предлагам да ви дадем писмен отговор. Има достатъчно причини, поради които трябваше да се изчака с това предложение. Информацията, която имам, съгласно информация, която имам, комисията винаги е искала да направи предложение, което осигурява синергия между двете институции и економии. И предложенията, които и доклад, страните членки до сега не са задоволителни. Ще е предложение, което смятаме, че е най-ефективно. Добре, благодаря. Изслушахме двете, двамата докладчици и те предлагат да освободим от отговорност за изпълнение на бюджета тези агенции. Чухме и отговорите на Европейската комисия. Мисля, че тъй като няма желаща да се изкажат този въпрос, а не, госпожа Гонч иска думата. Само няколко думи. От името на нашата група се изказвам. Бихме могли да внесем някои изменения, тъй като в основни линии. Смятаме, че докладите са много положителни, но искам да се върна на спорния въпрос за преместване на седалището на Европейския полицейски колеж в доклада бе споменато, че може да има някои последици от това освобождаване от отговорност. Важно е ние да отидем отвъд обмислянето на изпълнението през 2012 година и да започне този дебат за сливането и преместването на седалището на колежа освен това сме притеснени и от а, проблема за а, надзорния орган а, за личните данни, но може би ще продължим този дебат и след одобрението на тези доклади. Благодаря на госпожа Гон. Изглежда, че това е всичко за сега. Виждам, че следващата точка от дневния ред се отнася до процедурните права. Виждам, че докладчикът е вече тук. Но не ви виждам и госпожа Ромеро и госпожа Вебер. Затова предлагам, преди да обсъждаме процедурните предпазни клаузи, да направим е, малка пауза, около, около половин час, тъй като се очаква този въпрос да бъде обсъден към 11.30. Но преди това, искам да ви съобща, че е, срокът за внасяне на изменения във връзка с освобождаване за изпълнението на бюджетите е 27 януари. 27 януари. Това е срокът за внасяне на изменения. И така, сега ще направим а, половин час пауза. Защото видях, че госпожа Ромеро излезе от залата, а госпожа Вебер пък изобщо не е тук. Значи разумно е да направим прекъсване половин час, да подновим заседанието в 11.30. Be seated, please. We had done our best to... Постарахме се да спазим графика. Доста докладчици имаме. Тук е колегата Де Йонг, госпожа Вебер, и чакаме госпожа Ромеро. Но можем да започнем и тя ще пристигне. Така, съвме, имаме съвместен дебат по 15, 16 и 17 точки, що се отнася до процесуалните права. И най-напред Европейската заповед за задържане, докладчик господин Корнелис Де Йонг, презумцията за невиновност след това, госпожа Рената Вебер е докладчика и накрая процесуална защита на деца, които се явяват за подозрени или обвиняеми в наказателни производства, госпожа Лопес. На 27 ноември комисията внесе този пакет от а, мерки относно защитата на лица в наказателни производства, които се явяват заподозрени или а, обвиняеми, съобразно пътната карта, прията от съвета през 2009 година, която урежда въпроса за процесуалните права. А, трите предложения са в областта на свободата и правосъдието. Засегнати са три аспекта на пакета мерки за процесуална защита. И сега най-напред ще чуем господин Оливия Тел от Генерална дирекция правосъдие, след което ще изслушаме и а, докладчиците. Първо думата има комисията. Благодаря, господин председател, дами и господа, добър ден. А, а, а, с удоволствие участвам в този дебат и поздравявам е, и тримата докладчици. Както вие подчертахте, господин председател, комисията получи политическият мандат за разработване, укрепване на правата на гражданите във връзка с наказателните процедури, за да може да се гарантира справедливо съдебно преследване в целият Европейски съюз. Става дума за три важни директиви, които вече са прияти в тази област. Първо директива върху правото на а, тълкуване, на, която влезе в а, сила през 2013 година. Друга директива а, която влезе на, в сила на 2 юни тази година и, и последно директива до правото на достъп до защитник, когато става дума за лица, които са заподозрени или обвинени, и която а, трябва да влезе в сила през ноември 2016. Именно в този контекст на 27 ноември миналата година за да продължи укрепването на правата на гражданите, комисията предложи законодателен пакет, който се състои в три предложения за директиви. Едно, директива относно укрепване на презумцията за невиновност, директива, която предвижда специфични гаранции за правата на децата, предпазни клаузи за децата и директива за правната помощ за лишените от свобода или обвиняеми лица. Комисията също така представи две препоръки. Препоръка от отношение три процедури за уязвимите лица и препоръка за по-нататъчна конвергенция на правните системи на страните членки. И затова сега веднага ще ви представя трите директиви. Най-напред директивата за презумцията за невиновност. Презумцията за невиновност е основата на цялата правна система и предложението цели да укрепи, да бъде цимента на процесуалните права, които вече са установени. Значи тя е свързана пряко с съществуващите директиви и с другите две директиви, които предлага комисията за правната помощ и за правата на децата. Значи тези аспекти са тясно свързани и затова е абсолютно необходимо да се развият по-нататък процесуалните права и в областта на взаимното признаване на присъдите също така. Като се опрахме на практиката на Европейския съд за правата на човека, оценихме, че е необходимо да се предвидят минимални норми и стандарти за осигуряване на взаимното признаване. Предложението за презумцията за невиновност ще укрепи процедурните права, съществуващи, процесуалните права, съществуващи в а, сегашните директиви, включително правото за достъп до защитник има и един аспект, който не се отнася пряко до презумцията за невиновност, но който е много важен. Това е правото човек да присъства, на, когато го съдят. Защитата в страните членки, свързана с презумцията за невиновност, е на приемливо равнище, но все още има възможност тази презумпция да бъде укрепена. Независимо от съществуващото законодателство, установяваме редица нарушения на презумцията за невиновност в страни членка на Европейския съюз. Нашето предложение се базира на четири елемента. Първо, съгласно практиката на Европейския съд за правата на човека, не може да бъде разрешено публично позоваване от съдебен или административен орган, например полицията, на присъди, които е, са влезли в сила преди е, човека е, е обвиняваме да бъде, да влезе в окончателната присъда да влезе в сила. Това първо. Второ, е, искаме да бъде укрепен основният принцип на наказателното право, че съда доказателствата да пада върху обвинението, а не върху а, е, обвиняемия разликата между това предложение и другите директиви, които съществуват сега, е в осигуряването на по-добър справедлив процес във всички страни членки. Какво е същественото на това предложение? Това е правото на мълчание. А, значи правото обвиняемия да не казва нищо, да не се самообвинява и по никакъв начин да не отговаря. Това са международни стандарти, които са а, в, в основата на справедливият съдебен процес. Директивата ще осигури за подозрените и обвиняемите да не бъдат принудени да предоставят доказателства, които могат да доведат а, до а, осъдителна и несправедлива присъда или до съдебни грешки. Директивата не само а, закрепява този принцип в общностното право, но също така предвижда санкции, ако този принцип е нарушен. Всяко използване на доказателства, получени в нарушение на това право, не могат да бъдат основание за осъдителна присъда. Последният аспект на директивата, това е правото да присъстваш на собственото си а, дело. пригледането на делото. А, става дума тук за много строги изисквания, за да не може, а, разбира се, а, да бъде забавено а, съдебното отдиране поради а, умишлени действия за неговото протакане от страна на обвиняемия. Сега се спре на директивата за децата. Всички международни стандарти, европейски стандарти признават, че децата са особено уязвими поради възрастта си, поради личността си, поради физическото си и умствено развитие. Съществува политически консенсус от необ... за необ... относно необходимостта да бъдат по-добре защитени малолетните и непълнолетните. Съществуващото законодателство предвижда необходимата защита на малолетните, но са необходими нови специфични мерки, които да отговорност на необход... процесуалните необходимости. Затова подготвихме тази директива съвместно с съответни препоръки за защита на уязвимите лица. Директивата относно децата предвижда минимални правила за всички всички малолетни и непълнолетни, т.е. всички, които са, нямат навършени 18 години. Те трябва да бъдат ясно информирани за техните права. Какви са техните права? Предвижда се, че децата не могат да се откажат от съдебна защита, от правото да имат адвокат. Значи това е едно от най-важните изисквания на тази директива. <clears throat> Задължителна адвокатска защита за децата. А, предвидено е а, преди произнасяне на присъдата а, оценка на личността и сред, на детето и средата, в която то е живеело. Предвижда се а, медицински преглед, ако те са задържани и а, изследване на... И предвижда се точно какъв, по какъв начин могат да бъдат разпитвани от полицията. И накрая, когато става дума за съдебната среда, в която се провежда делото, когато са съдени а, деца, трябва необходимо е да се проведе специално разследване, което е предвижда тяхната уязвимост. И накрая нещо, което е особено важно, а, децата трябва да бъдат, когато са осъдени на залишаване на свобода, трябва да бъдат задържани в специални заведения, а не в общите затвори. Всички мерки трябва да се вземат, за да се гарантира, че децата са защитени. Във всички случаи те трябва да бъдат отделно от възрастните, когато са задържани. Надяваме се, че по този начин ще отговорим на изискванията на Европейската програма за защита правата на децато, детето. И сега третата, третата директива относно съдебната помощ. Става дума за достъп до адвокат. Това не е нещо ново. Има директива вече за достъп до съдебна защита, която предвижда това право да бъде осигурено. Но ако лицето не разполага с средства, очевидно не може да наеме защитник, а трябва да бъде гарантирана съдебна помощ, независимо от финансовото положение на обвинения. И тук се взимат предвид изискванията за съответствие, съответност, пропорционалност, защита на лицата, които са, особено когато те са задържани, те са в уязвимо положение, ние затова преценихме, че е необходимо да им се гарантира достъп до адвокат, което има ключово значение, за да се осигури справедлив съдебен процес за подозрените, които са задържани по стража, не трябва да, да чакат администрацията да им назначи адвокат. Още от първият етап на съдебното диране се предвижда, се предвижда директивата те да имат достъп до адвоката. Като в по-късно, ако се окаже, че лицето има финансови средства, те ще бъдат възстановени от него, независимо от това, че адвокатът е на е, още в самото начало и е, може да се окаже, че не е необходима финансова е, помощ по линията на съдебната, съдебната помощ. А това трябва да се отнася до абсолютно всички заподозрени и всички е, обвиняеми, които са а, задържани под стража. както казваме, повтарям още един път, гарантира се правото на, на обвинения да не се самообвинява да мълчи, правото на съдебна помощ, правото на защита на е, уязвимите, това са децата. Става дума за различни съдебни системи в различните страни членки и е, затова ние е, правим съответни препоръки и тяхното действие ще бъде преценено и ако е необходимо след 4 години комисията ще излезе с корективи, с нови предложения. с това ще приключа. Благодаря господин председател, благодаря на комисията. Сега е време на а, докладчика. Можем да започнем сега с господин Корнелис Де Йонг, който ще се спре на Европейската заповед за задържане. Благодаря, господин председателю. Много се радвам, че съм докладчик по тази тема, тъй като тя е изключително важна за мен. Комисията се позова на правото за процесуално представителство, но това не е достатъчно при положение, че нямате е, право до представителство. В края на този парламентарен мандат ние Имаме няколко държави членки, които казват, е, че този вид адвокатска защита означава високи разходи, а пък ние трябва да правим съкръщения на разходите. Това ме притеснява. В Нидерландия правото на справедлив процес вече не е гарантирано поради споровете около предоставянето на безплатно професионално представителство. Има някои неща в законодателството, които пораждат проблеми. И аз е, си дадох сметка колко а, окончива е комисията. Става дума за разпокъсаност на уредбата, а ние трябва да направим необходимото, за да бъдат а, въведени повсеместно тези права. Имаме пътна карта, разполагаме с а, препоръки за правната защита, имаме и директива. Всичко това е много хубаво, но въпросните права следват да са така уредени, че съдията да може да се позове на тях. Не може да имаме право на несигурност в тази област. Лично аз смятам, че правото на защита трябва да е гарантирано. Не можем да кажем, държавите членки трябва да назначат защитник, който няма работа другаде или е свободен. Не, това е недостатъчно. А този вид защита е извън приложното поле на директивата и в крайна сметка държавите членки трябва да въведат критерии. Имаме граждани в една държава членка, в която имат гарантирана а, защита, в другата те нямат. Това не е приемливо. Европейският парламент следва да положи усилия правилата да са ясни и да са равни за всички. А що се отнася до заповедта за задържане, текста на директивата е прекалено а, неясен. И двете страни по един а, процес трябва да имат правото на защита и комисията а, тук а, подхожда а, доста стеснено. Ималех, имахме няколко неофициални разговори с комисията, само една среща с докладчиците в Сянка. Много въпроси останаха неизяснени. най-малкото, което парламент и комисията и политическите групи могат да направят е да помислят какъв да е подхода. Трябва... Разпокъсаните текстове в директиви и регламенти а, не са достатъчни. Аз дори не знае дали скоро ще можем и да разговаряме помежду си преди да ни изтече парламентарния мандат и никак не съм убеден, че ще постигнем съгласие преди да изтече този мандат и какво ще се случи след това? Можем ли да разрешим основните въпроси между а, докладчиците в сянка? Можем ли да стигнем до някаква резолюция в пленарна сесия? Аз съм готов да го разговарям по този въпрос. Аз не се крия но ще е много трудно да излезем с единно становище в пленарна зала. Прекалено много са пречките. Аз съм готов да отделя необходимото време, за да можем да приключим с това досие и съм на разположение и очаквам същото отношение от всички други. Thank you very much. Благодаря, господин председател, казва госпожа Вебер. Ценя възможността да направя това изложение, да разменим мнения по целия пакет от мерки. Трябва да започна, като кажа, че принципите са приемливи. Винаги са приемливи. Мен ме притесняват изключенията от правилото, защото деволът се крие в детайлите. А що се отнася до това съобщение, несъмнено има някои тези в него, които противоречат на директивата. Комисията се спря само на принципите, на положителните елементи. Аз се възползвам от тази възможност, за да посоча няколко а, спорни въпроси. А, има още в а, предложението, но аз ще се спра само на няколко от тях. След като се заявява, че тежестта на доказване лежи на плещите на прокуратурата, в същото време имаме обърната, вещна, обърната тежест на доказване в някои други случаи. И за голямо мое очудване, цялата теза почива на един единствен случай, а, разглеждан 1988 година от Съда за по правата на човека и дори тази, то, този цитат е неточен. А, това е дело срещу Франция и съвършенно ясно става там, че съда посочва някои ситуации, при които а, имаме противоречие с член 6. Така че тук има проблеми. Имаме и друго становище на Съда по правата на човека. И там се разяснява именно това обръщане на тежестта на доказане, което може да поради ситуации, при които леки правонарушения създават по-тежки последици за обвиняемите и за, и, а, за подозрените, отколкото при много тежки престъпления. И след това искам да спомена Линая 17, която гласи, че използвана принуда срещу заподозряно лице да предостави информация следва да бъде ограничена. Принуда, т.е. да принуждаваме лицето да предоставя информация, нещо, което е допустимо. Това е странно. Ако искаме само да прекопираме тук закона за защита на държавата, добре. Обаче, в моята страна, голяма част от държавите членки също не позволяват такива действия. Естествено, комисията отива още по-далече и говори за съразмерност, пропорционалност, степента на използване на принуда за защита на обществени интересите и нататък. Добре, от 30 години аз съм била адвокат. И честно казано, без да преувеличавам, ще ви кажа, че е имало случаи, когато децата на заподозряните бяха отвеждани от семействата им, за да принудят заподозряното лице да предоставя информация. Това ли искаме в Европейския съюз? Предложението, внесено от комисията, е опасно, неясно, двусмислено и следователно бих настояла преди да правим каквото и да било друго по това досе, да изискаме становището на агенцията по основните права за съвместимостта на предружение с Конвенцията за правата на човека и съдебната практика на Съда по правата на човека. В крайна сметка Европейският съюз продължава да обсъжда дали да се присъедини към конвенцията и би трябвало да приведе своите актове в съответствие с съдебната практика. Нужно е да чуем и мнението на правната служба по всичките тези аспекти и освен това по-късно вероятно ще имаме допълнителни разисквания и бих приветствала, ако бъде а, възложено на независими експерти от академичните среди да направят едно проучване по тази тема. А, моя колега господин Де Йонг вече спомена сроковете, възможността да работим докато ни изтече мандата. Не знам. Зависи от становищата, които ще получим, бихме могли да съставим един работен документ, но няма никакво съмнение, че материално-правната страна на въпроса следва да бъде а, разгледана от следващия парламент. И като гледам съдържанието на този документ, предстои страшно много работа. Господин Ромеро, правата на децата. Госпожа Ромеро, благодаря господин председателю. Аз също така съжалявам, че комисията остави много неясноти, що се отнася до процесуалната защита и че толкова късно внася този документ, нямахме време да го разгледаме, което означава, че тази тема ще е наполовина разработена. Имаме и някои разногласия. И те са всъщност онези, които засягат най-уязвимите групи. Това са децата, които се нуждаят от защитници. С други думи, не сме свържили кой знае а, какво, що се отнася до равнопоставеност пред а, закона. И има лица, които не разполагат с финансови средства, за да могат да си гарантират справедлив процес. Следователно, дълбоко съжалявам, че нямахме възможност а, да преодолеем всички тези пропуски а, в пакета с мерки за процесуална защита трябваше да приключим с тази тема по време на мандата си, а не да изчакваме следващия парламент. В мой доклад за правата на децата а, се позовавам на казаното от а, комисията. Има някои гаранции, които не са достатъчно добро, добре развити, що се отнася достъпа до защитник но това можеше да бъде включено а, в а, директивата но въпросът е дали можем да включим някои от гаранциите, които са предвидени за пълнолетните. Там няма предвидени такива гаранции в директивата за достъпа до процесуална защита. Има някои гаранции, дори които са заличени или пък други, които са добавени, но битува една неяснота няма никаква яснота по отношение на осигуряването на безплатна процесуална защита и представителство. Няма сега да се впускам в подробно представяне. Ще трябва да оставим тези въпроси за по-късно, неясно кога. Водихме битка в тази посока, в тази комисия. Опитвахме се пакета да бъде одобрен по време на мандата ни, но това не се получи. И сега госпожа Матия има думата. Матио. Благодаря, господин председател. Съвсем накратко. Искам да приветствам предложеният пакет. За... Предложението на комисията обаче е малко позакъсняло. Както го казаха и колегите много пъти сме призовавали за подобни мерки. Правото за достъп до защитник, например. И съм съгласен с това, което каза колегата Де Йонг. Жалко е, че и с такова закъснение се правят тези предложения, като за жалост остават ни два месеца и половина от парламентарният мандат. Така че, е, тъй като не сме фокусници, няма да можем да завършим този, това е извънредно сложно предложение в това кратко време. Много добре работихме по предишната съдебна реформа по време на мандата, за жалост няма да можем да приключим работата. Това са много важни е, досиета. Както е, презумцията за невиновност, е, така и достъпа до адвокати, особено предпазните клаузи за децата Съжалявам, че няма да имаме време да приключим работата в рамките на този мандат. Но все пак поздравявам комисията, че прави тези предложения. Благодаря, госпожа Зибел. Имате думата. Благодаря, господин председател. Ще бъда кратка. Имам един предварителен коментар. Аз съм и докладчик в Сянка Виждам а, колко трудни и дълги са тези преговори по процесуалните права. Те вървят а, стъпка по стъпка, парче по парче и изобщо не съм оптимист за крайния резултат, тъй като Европейската прокуратура очевидно може да си върши работата както трябва, само когато а, се разгледат всички аспекти. Има изключително много изисквания Някои от тях не са включени тук. Както казах, придвижваме се напред изключително бавно. Това са моите забележки. Ще започна с последният доклад за правата на децата. В миналото, като част от пътната карта, говорехме за специфичните права, които трябва да се полагат на децата. За мен те трябва да вървят в пакет. Тук има обаче още нещо. Имаме нужда и от специфични мерки за други а, групи, които са в непривилегировано положение, като например хора с увреждания. Те наистина не са в позицията, в която са здравите хора. Смятам, че а, такъв тип мерки задължително трябва да се а, разискват и да се включат в тази разпоредба. По отношение на презумцията за невиновност, това определено е много важна тема. Няма да обсъждаме защо отново се налага да имаме разпоредби в това отношение. Те са изключително важни във всяка демократична държава, където властва закона. Не е нужно да пояснявам, че тежестта на доказване винаги трябва да а, пада върху обвинението, както и върху властите, които повдигат това обвинение. Правото да, на лицата да не се самоуличават и да не оказват съдействие също са изключително важни като принципи. Те не бива да се използват също лицата, които се явяват обвиняеми. Това също така има връзка с презумцията за невиновност и тежеста на доказване. Един човек, който се явява обвинен, обвиняем, не бива да бъде публично а, позован като осъден, тъй като в публичното пространство това създава впечатление за вина – и то още преди самият процес да е започнал и преди да е произнесен на присъдата. Така че трябва да поговорим още по тази тема и още на последна забележка по отношение на правната защита. Господин Де Йонг вече каза нещо по този въпрос. Това действително е деликатен, ам, деликатен въпрос. Става дума за въпроса кой поема разходите. В областта на правосъдието, както и в много други области, се а, харчат пари за всякакви неща, но в един момент, когато опрем до основите на Европейския съюз и нещата, които гарантират основните права на гражданите в Европейския съюз, е, тогава е, нещата стават неконтролируеми. Смятам, че наистина ще имаме проблеми с страните членки по този въпрос и ще има големи разисквания, но в крайна сметка трябва да гарантираме, че можем да осигурим правна защита на всеки, който иска да използва правото си на достъп до адвокат. Дебатирали сме много а, Европейската заповед за арест. За пореден път ще кажа, че съм съгласна с господин Де Йонг. В много производства действително има нужда от адвокат както в издаващата, така и в действащата страна, което означава двойни разходи. Но от правна защита просто има нужда. Не, съм, не знам какво мога, можем да направим преди изборите, но трябва да се вземем с всички тези проблеми. И последно, колкото се може по-скоро, трябва наистина да а, излезем с някакви резултати по отношение на позициите на страните членки, които също трябва да дадат своя дан, за да можем да се придвижим с тази директива, която така или иначе вече много закъсня. Госпожа Натворд, имате думата. Thanks much, President. Um... Благодаря по презумцията за невиновност имам два въпроса. Първия касае приложното поле. Предложеното приложено поле касае физически лица по време на досъдебната фаза до а, края на производството. Но има и други мерки, включени в а, пътната карта – не съм съвсем сигурна дали те а, съвпадат, но смятам, че трябва да ги проверим. А, тук става дума и за информирането на лицата, които се явяват обвиняеми от съответните власти за деянието, в което са заподозрени или обвиняеми. Настоящото предложение на комисията не а, уточняват, че те трябва да бъдат информирани още от самото начало, така че може би трябва да поискаме уточнение, защо това не се случва. И най-вече искам да попитам нещо във връзка с член 6 и 7 за правото на лицата да не се самоуличават и да не оказват съдействие. Аз също бих желала да видя някакви насоки от агенциите, които се занимават с правата на човека. Колкото до съображения 17 и 19, 17 е това, което госпожа Вебер вече цитира – там става дума за ограничена принуда. Не става въпрос за принуда, но става въпрос наистина за някаква принуда с цяло извличане на информация. Вече стана дума за правото на лицата да не се самоуличават и да не оказват съдействие. На същото време всякакви доказателства, които са придобити чрез принуда, не се признават, могат да не се признаят. Така че има някакво противоречие тук между съображенията и членовете. Съображение 19 твърди, че правото да, на лицата да запазят мълчание служи и за това те да не се самоуличат, което обаче пренебреква текста на член 17, където а, както виждаме, се позволява известна принуда. Така че искам да ми се обясни това разминаване. От друга страна, в Англия и Уелс, това са страните, за които мога да говоря аз, съществуват някои дефиниции на правото за запазване на мълчание – които, доколкото виждам, Съда за правата на човека а, е решил да не използва. Знам, че всички сте виждали по филмите тези предупреждения, които прави полицията при арест Става дума за думите, имате право да запазите мълчание, ако решите да говорите, това, което кажете, може да се използва срещу вас в съда. Това обаче позволява да се правят презумпции понякога, което пък засяга гаранциите за невиновност. Така че трябва да се внимава с тези случаи, където на моменти и това може да повлияе. И искам да чуя какво има да каже комисията по въпроса. Но съм съгласна с госпожа Вебер. Наистина имаме нужда от напътствия от страна на агенциите за основни права. Въпросът е доколко е съвместима тази директива с конвенцията и доколко са съвместими членовете с съображенията. Госпожа Агентини, имате думата. Благодаря. Ще се опитам да съм кратка. Много вече се изговори по темата. Чухме господин докладчика, господин Де Йонг и Зипел. Аз ще говоря само по темата за правната помощ. Има различни начини за тълкуване. Една евентуална интерпретация, например, е а, да предположим, че на първия ден след ареста все още няма нужда от адвокат. Но аз мятам, че Европейския парламент ще се съгласи, че правото на свобода не подлежи въобще на обсъждане. Препоръките, които би трябвало да оточнят правото на а, свобода, трябва да се включат тук, тъй като ние търсим един по-цялостен подход. Не можем да обсъждаме само временна правна помощ в съдебната зала или помощ от време на време. Вече сме казвали, че правото на правна помощ означава едно лице, което, например, е екстрадирано от страна членка, да има правото на правна помощ която да е на разположение през цялото време. Много пъти сме обсъждали тази тема. Това означава, че приемащата страна трябва да знае, че трябва да предостави правна помощ. И имаме нужда това да е ясно, да се изясни един път за винаги. Правото трябва да се гарантира и от двете страни. Благодаря, господин председател. Най-напред искам да поздравя комисията за по-нататъчните стъпки да отговори на изискванията на Стокхолмската програма. Сигурен съм, че всички тук са съгласни с общия подход към обвиняемите в углавни производства. А, сигурен съм, че а, напредъкът отбелязан до сега, примерно правото а, на преводач, правото да се обвиняемия да получи пълна информация, също така достъп до адвокат. по тези всички въпроси напредваме доста бързо. Времето не чака. И а, няма да можем а, да изпълним по-нататък изискванията на Стокхолмската програма преди приключването на този парламентарен мандат. А, затова ще бъда особено внимателен с а, забележките. Трите мерки, които разглеждаме, а, колегата ми Макентайр ще е докладчик в сянка по отношение процедурните, предпазни клаузи за децата. Но въпросът за презумцията за невиновност е ясна, тук не може да има никакви въпроси. Струва ми се обаче, че има признаци, че понякога в рамките на наказателния процес тази презумпция за невиновност като че ли се бива подронена в, в някои страни. Тук ставаше дума примерно за промяната в това, е, което заявява офицерът, който арестува, полицаят, който арестува о, о, за подозрения. Наистина, е, е, задържаният, за подозрението има правило, правило, право да не отговаря на въпроси, но във връзка с казаното до тук, става ясно, че ако за подозрение реши да не запази мълчание, може да се направи е, съответен извод а, а, от това дали той ще реши да отговаря или да не отговаря. А, и този извод може да бъде използван в по-нататъчно съдебно диране. А, но, но вярвам, че абсолютно правилно е, че лицето винаги трябва да има право да запази мълчание, да не казва нищо, което го самоуличава или уличава когато и да е друг. Европейският съд за правата на човека подкрепя, се изказва в подкрепа в редица случаи на подкрепа на този принцип. Сига, разбира се, да съществуват съответните предпазни клаузи. Минималните правила по отношение на отношението към заподозрените и обвинените трябва да бъдат укрепени, като изхождаме от основните принципи. Нуждаем се от укрепване на основните права в целия Европейския съюз относно достъпът до справедлив съдебен процес. Съгласен съм с предложенията, но по отношение на правната помощ винаги съм имал съмнения. Е, според мен правната помощ е въпрос, който трябва да остане в правомощията на страните членки, защото имаме различни системи на финансиране на правната помощ. Някой път те са по-широки, друг път по-ограничени. Ако държавата реши е, да приеме един или друг подход към въпроса за правната помощ, трябва да се види дали това по някакъв начин нарушава правата на е, заподозрение или на обвинение и дали той има право на средства, държавни средства за защита. Европейската заповед за арест, както ми се струва всички са съгласни, трябва да бъде променено. Необходима е реформа там. Така както сме съгласни, че е необходимо да имаме правна помощ във всички случаи, също така трябва да сме сигурни, че е, обвиненият има право на защита е, и тук да се направи промена в инструментариума, е, какво е на разположение на заподозрение или на обвинение в една или друга страна на Европа във връзка с Европейската заповед за арест. Това едва ли може да се реши чрез хоризонтални мерки. Съжалявам, че Макентар не е тук, защото когато става дума за процесуалните предпазни клаузи. И трябва да кажа, че тук трябва да сме внимателни. Не. Това ли трябва да навлизаме много в въпроса за финансирането на правната помощ, но много важно е да се внесе по-голяма яснота относно това а каква информация се предоставя а, на родителите или настойниците на обвиненото непълнолетно лице. И винаги, когато става дума за деца, трябва да се погрижим предпазните мерки, мерките, които се приемат, да бъдат подходящи за, съответно за децата. Децата са различни. Децата не са възрастни. И а, нуждите им са различни. Те си имат нужда от по-голяма защита от а, а, възрастните. И затова трябва да бъдем много внимателни. А, Просто да не прилагаме мерки и подходи, които са използваме в други случаи. Председателят. Благодаря. Чухме редица изказвания. Предлагам следното, тъй като а, сме в началото на дебата по този въпрос и тъй като целта на тази първа дискусия беше е, да чуем е, мненията, предлагам да няма втори кръг от изказвания от страна на докладчиците. Може би ще искате да кажете нещо, но е, според мен най-важно е да чуем допълнителните разяснения от страна на комисията във връзка с зададените въпроси. Представителите на комисията имате думата, но моля ви бъдете съвсем кратки, защото вижте часовника, почти сме на приключване. и а, трябва да се съобразим с ограниченото време, което, което разполагаме а, за това заседание на комисията Либе. Благодаря, господин председател. Комисията е на разположение. Готови сме да се срещнем с докладчиците, докладчиците в сянка, да обсъдим а, а, въпросите. По отношение на правната помощ, разбирам, че Разбирам, че е, има е, тук различни мнения, особено по, като се има предвид на финансовите трудности, които редите страни членки изпитват. Колкото до презумцията за невиновност, това е много деликатен въпрос. Всички предложения е, почиват на практиката на Европейския съд за правата на човека, но неговите решения и определения не винаги са пределно ясни. Значи необходимо е да се съчетаят две императивни изисквания. От една страна да се осигури а, право, а, справедливо правосъдие за обвинение, а от друга страна а, да а, осигурим а, а, а, респект, защита а, а, за правилата. Значи не могат, не бива в никакъв случай да се правят заключение от това, че някой е отказал да отговаря на въпроси. Защото ако започнем да, ако вземем предвид специфични решения на съда по този въпрос, това е по голяма, до голяма степен ще разводни нашите предложения по този въпрос. Това е което имам да кажа по този принцип. Сега по отношение на приложеното поле формулира се различно в приложното поле на трите директиви. А По отношение на европейският прокурор е, сме взели е, решение, което да е най-просто и да е в полза на заподозрение. И а, а, а, това е, а, ще кажа до тук е, за приложението поле на директивите и а, ще приключа тук, господин председател. Благодаря. И сега стигаме точно до края на времето, с което разполагаме за заседание на нашата комисия. За това мисля, че тук ще приключим и като в заключение предлагам докладчиците да се свържат с докладчиците в сянка и за да може да очертаят нашата работа от тук нататък. Какви ще бъдат по-нататъчните стъпки а, а, в този съвместен дебат. А сега едно съобщение. при, Съжалявам да кажа, че ще продължим работа в 3 часа след обед, но не в тази зала. това е залата PHS 7C50. аз ще, а, от 4 и 10 до края на следобедното заседание ще бъдем в PHS 3C50, т.е. различна зала. Съжалявам. В 3 след обед, в 3 след обед, значи първо в PHS 7C50 и след това от 4 часа в PHS 3C50. Благодаря.